Muito bom dia. Declar... Добър ден. Нека да започнем днешното заседание в пленарна зала. И преди да стигнем до дебатите, предвидени в дневният ни ред днес сутринта, нека да обявя резултатите от вторите гласувания вчера.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 Резултатите ще бъдат оповестени. Ще видите на екрана си. Кабо Верде е одобрен. Второто гласуване също резолюция за Кабо Верде, одобрена След това гласувахме за, по два текста за Гвинея Бисао и двете гласувания са положителни, одобрени са. Протокола за Сао Томе и Принципа също беше одобрен. Гласуването за Швейцарската конфедерация също бе е, положително. След това резолюцията за енцефаломиелит одобрена. Мобилизиране на фонда за е, приспособяване към глобализацията одобрен. Предложението за Европейския фонд за солидарност също одобрено. Гласувахме проекто изменен бюджет. Номер 3 е, одобрен. Е, проекто коригиращ бюджет номер 4 също беше одобрен. Резолюцията за е, ЕС Молдова също беше оборота, одобрена и измененията за Молдова също. Гласувахме за Марокко, също е одобрено. За Йордания е положителен вота, одобрена е текста. Гласуването за Китай, е, съответното резолю... препоръка одобрена е, после за Грузия също одобрена. И накрая гласувахме еднократно за е, споразумението за въздухоплаване Европейски съюз Израел и то е одобрено. И сега ще оповестя резултатите по гласуванията от измененията. Изменения за проекто резолюцията за е, конференцията за бъдещето на Европа. Изменение 18 Нека да ги видим на екрана. Изменение 18 е отхвърлено. Изменение 1 също се отхвърля. Подробности за гласуването виждате на екрана. Изменение 2 се отхвърля. Изменение 3 се отхвърля. Изменение 11 се отхвърля. Изменение 19 се отхвърля. Изменение 20 също се отхвърля. Изменение 4 се отхвърля. Изменение 5 отхвърлено. Изменение 6 отхвърлено. Изменение 7 отхвърлено. Изменение 21 отхвърлено. Шести параграф, първа част е приета. Шести параграф, втора част също е приета. Изменение 8 отхвърлено. Изменение 22 отхвърлено. Изменение 23 отхвърлено. Изменение 9. Отхвърлено. Изменение 10. Отхвърлено. Изменение 12. Отхвърлено. Изменение 13. Това е по точка от преамбюла А. Отхвърлено. Изменение 14. Отхвърлено. Съображение от преамбюла Б, първа част е одобрена. Пре... Преамбюла Б, втора част одобрена. Изменение 15 отхвърлено. Изменение 16 също отхвърлено. Изменение 17 по съображение от правила Д също отхвърлено. Сега оповестявам резултатите от предложението за създаване на специална комисия за изкуствен интелект. para a emenda 1. Um. A emenda 1 um foi rejeitada. Изменение 1 отхвърлено. Изменение 7 отхвърлено. Изменение 8 отхвърлено. Изменение 9 отхвърлено. Изменение 2 отхвърлено. Изменение 10 отхвърлено. Изменение 3 отхвърлено. Изменение 11 отхвърлено. Изменение 12 отхвърлено. Изменение 4 отхвърлено. Изменение 13 отхвърлено. Изменение 5D латинско отхвърлено. Изменение 14 отхвърлено. Изменение 16 отхвърлено. Изменение 6 отхвърлено. Отново казва председателят изменение 6. корекция. Първи параграф на изменение 6.а е отхвърлено. Нека, нека да уточним, става все още за, е, въпрос за гласуването за специалната комисия по изкуствен интелект. Изменение 6 е отхвърлено. Изменение 7 отхвърлено. Изменение 8 отхвърлено. Изменение 9D отхвърлено. Изменение 13 отхвърлено. Изменение 10D отхвърлено. Изменение 14 отхвърлено. Изменение 15 отхвърлено. Изменение 1 отхвърлено. Изменение 2 отхвърлено. Изменение 11 отхвърлено. Изменение 3 отхвърлено. Изменение 4 отхвърлено. Изменение 12 отхвърлено. Изменение 5 отхвърлено. Това бяха резултатите от гласуването за задаване на специална комисия по изкуствен интелект. Сега преминаваме към мерките за, при... за отговор на пандемията COVID-19. Изменение 5 одобрено. Изменения 1 и 4 отхвърлени. Изменение 2 отхвърлено. Изменение 3 отхвърлено. resultados. С това приключваме обявяването на резултатите от второто гласуване от вчера. И след като обявихме е, резултатите, можем да започнем вече с е, дебатите от нашия дневен ред за днес преди обед. Ще започнем с е, съвместно разискване по изявлението на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политика за сигурност. Благодаря на върховния представител, че присъства сега при нас. Изявленията за последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика и съответно за закона за национална сигурност на Китай по отношение на Хонг-Конг и необходимостта Европейския съюз да защити високата степен на автономност на Хонг-Конг. Това е другия дебат. И също така възможното анексиране на западния бряг от страна на Израел. Това са дебатите. И искам да обявя че в този съвместен дебат няма да има процедура по съвместни е, процедура по спонтанни изказвания или синя карта. Сега давам думата на върховния представител на, на Йосеп Борел. Е, благодаря, че сте след нас. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми е, госпожа, госпожи и господа депутати, трябва да обърна внимание на три основни теми. Ще разгледам първо реакцията на Европейския съюз на кризата с вируса – Ясно е, че ние имаме нужда от международни решения и Европейския съюз трябва да бъде в центъра. Освен това, Европейският съюз трябва да подкрепя страните партньори, които имат същите проблеми с пандемията. На съвета по развитие ние обсъдихме мерките, за това как да се осъществи бърза промяна. Гласувахме 5 милиарда в помощ на страните от Африка, страните от нашето съседство. Някой може да каже, че това не е достатъчно, но ние вече имахме разпределение на ресурсите. Важно е да се даде приоритет на справенето с пандемията. Много е важна и Европейската програма за бежанците. Ние сме направили необходимото, необходими проекто бюджета да бъде одобрен през месец юли и това да помогне на сирийските бежанци. В новото предложение за МФР ние също сме включили нови предложения – Част от финансирането ще бъде заделено за хуманитарна помощ. Ще се увеличи тавана и по външните действия, както и инструмента за сътрудничество. Допълнително 10,5 милиарда Надяваме се те да могат да се използват и да се добавят към 130 милиарда по Фонда за устойчиво развитие. Това е в помощ на трети страни. Освен това, ние помагаме на зелените инвестиции в страните партньори. Надявам се да мога да разчитам и на вашата подкрепа, за да продължим да бъдем все така амбициозни във външната си дейност. На второ място, нека кажа, че това ще бъде криза с библейски пропорции. Погледнете какво се случва в Латинска Америка в момента. За щастие положението в Африка не е толкова критично, но последиците от кризата така или иначе ще бъдат сериозни и ще се усещат дълго време за напред. Затова трябва да обърнем и внимание. Втората тема за днес е приятият закон в Китайската Народна република и автономията на Хонг Конг. Нека кажа, че Отдавна има нарастващо напрежение между САЩ и Китай. Ще кажа отново това, което съм казвал многократно. Европа трябва да намери собствен път, за да балансира в отношенията с тези две държави. Казах същото и пред представители на френската преса, както и на проведения съвет по темата. Трансатлантическото партньорство си остава е, най-важното стратегическо партньорство за Европейския съюз. Знаем обаче каква е позицията на САЩ по отношение на многостранното участие. Най-новият пример е това, което се случи с Международния наказателен съд. Що се отнася до нашите отношения с Китай, те не попадат само в една опростена категория – Съжалявам за тези, които обичат опростените категории, но няма как да подходим опростенчески. За нас е важно да има доверие и реципрочност. Китай е един важен партньор, който помага да се справяме с глобални предизвикателства, като пандемията сега или измененията на климата. Няма как да си представим справяне с тези изменения без Китай да е на наша страна но разбира се има тревога, що се отнася до положението в Хонг-Конг, събитията в Китай от миналата седмица. Ние проведохме един дълъг разговор, който продължи повече от 3 часа по тези теми. Обсъдихме нашите сложни отношения. Приемането на този закон за сигурност не отговаря на международните задължения – на Китай. Не отговаря и на съвместната декларация. Свободите в Хонг-Конг са много важни за нас. Те не засягат само гражданите на Хонг-Конг, защото тук опираме до принципа на международно поетите задължения, както и въведения принцип една държава, две системи. Сигурно знаете, че аз бях пределно ясен в своето изявление от името на 27-те държави членки. Това е изявлението от 29 май. По този въпрос ние имахме единодушие, което се постига все по-трудно по други теми. Съветът за сигурност на ООН също обсъди тази тема в деня, в който законът беше прият. Имал съм възможност да се изкажа и там. По третата тема е, за днес. Анексирането на територии от страна на Израел в Западния бряг. Това са част от окупираните палестински територии. И по тази тема нашата позиция е пределно ясна, макар че и тук не е лесно да се стигне до единодушие, но имаме едно мнозинство от държави, които продължават да подкрепят решението с две държави. Така че всяко анексиране според тях е и противно на международното право. Ето защо ние призоваваме Израел да се откаже от едностранните решения. Аз съм имал възможност да изразя тази позиция в своите телефонни разговори с новите министри на външните работи и отбраната на Израел. Едно такова анексиране би било погазване на международните норми. През месец март в Женева държавите се съгласиха точно с този подход – Не всички страни, но както казах, едно убедително мнозинство подкрепят този подход. Едно такова анексиране, освен това, е вредно за решението една държава, решението с две държави. Със сигурност ще повлияе и на нашите отношения с Израел, както и отношенията ни с арабските страни опираме до принципи, които не подлежат на договаряне. И накрая това анексиране ще бъде наистина вредно за добрите ни постижения с Израел. Нека подчертая, че Европейският съюз има своите собствени задължения съгласно международното и европейско право. Както беше казано на съвета през месец май, ние ще работим с нашите партньори, за да се избегне анексирането преди да е станало твърде късно. Казах, че проведох едни открити разговори с новите министри на Израел и обясних, така както сега обяснявам пред вас, колко сериозна е тази ситуация. Освен това, ние проведохме много важни разговори и с американския държавен секретар по-рано тази седмица. Дискусията ни продължи час и половина. През следващите седмици и месеци ние ще продължим да работим с партньорите и международната общност. Ще работим за решението с две държави, възоснова на параметри, които гарантират равни права за всички. Благодаря, господин председател, за това, че ми отпуснахте допълнителна половин минута благодаря ви за вниманието. Мисля, че времето ми приключи, но съм на разположение по всички тези теми. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Благодаря ви за изявленията по тези толкова важни теми. Сега искам да дам думата на депутатите в предвидения ред. Много ви моля, спазвайте ограничението във времето за изказване. Също така искам да помоля всички да се придържат към темата на разискванията тази сутрин. Ще започна с Дейвид Макалистър от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Обеден съм, че ние трябва да отстояваме стратегическата автономия на ЕСА, за да настояваме многостранните решения и да защаваме интересите си и затова приветствам днешната дискусия за последиците от COVID-19. Знаем, че тази пандемия ще доведе до, до огромни социално-економически промени. Както каза и господин Борел, тук ще има и потенциални геополитически промени. Например, влушаването на демокрацията и основните свободи в много части на света, засилване на дезинформационните кампании, е, кибератаки, изолационизъм вместо многостранно сътрудничество. Като Европейски парламент ние трябва да кажем, че безпредседентните глобални заплахи от COVID-19 предполагат категорични мерки. Всички, радвам се, че всички комисии в нашия парламент, имащи отношение към външната политика, искат да се занимаят с тези въпроси. Комисиите работят по доклади и се надявам, че ще успеем да подсилим външнополитическия аспект на борбата срещу COVID-19 и ще изпратим ясен сигнал за солидарност с нашите партньори в цял свят. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на Тонино Пикола от Социалистите и Демократите. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин върховен е, представител. Много са последиците от COVID-19 за международните отношения, търговията, развитието и въобще международния ред като цяло. И ние трябва да поемем пълната отговорност да водиме световните усилия за преборване на пандемията, като подпомагаме най-уязвимите общности, като даваме достъп до вакцини, да подкрепяме гарантираме примирията, да осигуряваме медицински доставки за всички. Но не трябва да забравяме и нашите интереси. Е, да се борим срещу дезинформацията, например, е приоритет. Приветстваме и е, е, новите съобщения в този контекст. Следва да си сътрудничим с ключови международни организации, ООН, Г20 и други. Също така да търсиме начин за сътрудничество за преодоляване на последиците и възстановяване на економиката. Благодаря. Благодаря. Сега думата има Малик Азмани. Две минути. Благодаря, господин председател. В началото на своя мандат Европейската комисия обяви геополитическата си амбиция Европа на световната сцена. времено коронавирусът поставя тази амбиция на изпитание, защото през последните няколко месеца заради него нашият свят стана по-малък – ние бяхме затворени по къщите си и въпреки това вирусът се превърна в глобално предизвикателство, стигна до всички кътчета на света и ни показа колко зависими и взаимосвързани сме. Същевременно е идеалистично да се мисли, че ние можем да се обединим на международно ниво, за да се справим с кризата – доста е разочароващо това, което видяхме в някои страни, които искаха да разделят Европа и дори да действат срещу нашите интереси. Тъй наречената корона дипломация, кампаниите за дезинформация, нарастващото напрежение в Либия, по китайско-индийската граница, всичко това – ни показва, че светът бързо се променя. Много е важно Европа да говори с ясен глас на международната сцена, да бъде единна. Сега е моментът комисията да покаже своята геополитическа амбиция, да ни води е, в опитите да се намерят отговори на въпросите откъде дойде вируса, да води международната общност е, в усилията да се разработи вакцина, която да се предостави на всички народи и страни трябва да защитим европейските интереси. Затова и аз призовавам всички, нека прегърнем тази възможност в международен план, нека поемем своята отговорност и Европейският съюз да покаже подновена решимост. Благодаря. Благодаря. Думата има колегата Дреосто. Господин заместник председател Борел, ясно е, че кризата, предизвикана от COVID-19, води до геополитически промени и в този контекст Китай не се държи като надежден партньор. Първоначалното мълчание може да се бъде подминато с мълчание, но не и сега. Нашият генерален секретар Матео Салвини настоява за международно разследване. Комунистическия режим носи вина и Европейския съюз трябва да има коража да проведе подобно проучване. Вие много често гласове, идващи от пет звезди, нямаха силата и коража да осъдят кораж и а, Италия има опасността да остане в орбитата на Китай. Ние трябва да направим избор между свободата и несвободата. Да видим кой е, нека да видим кой е свободен и кой гледа на комунистическия режим в Китай като пример за подражание. Благодаря. Думата има Райнхард Бутикофър за две минути. Господин председател, господин Борел, скъпи колеги, огромната криза, която заля света, се причинява от е, пандемията на COVID-19. Тя се характеризира и с две нови, е, два нови признака. Това е първата международна криза, която от десетилетия не е, включва ООН в е, ролята на лидер. Китай е в центъра на тази криза като никога до сега. И положението отразява и смяната, тенденциите в международните отношения. Хегемонична битка между две суперсили – и засенчването на международните многонационални институции. Тяхната роля се подронва. И подобни тенденции се засилват. Това означава, че за нас е задължително да излезем на преден ред и да поемем много по-уверено международните си задължения. Ние не се справихме с забраните за износ. Добре се справихме с конференцията за донорите за научни изследвания за вакцината. Също се справяме добре и с усилията за откриване на происхода на пандемията. Много е важно да намериме съюзници, да покажем ясно, че сме решени да действаме. И ако мога да коментирам сега и темата Хонг-Конг. Приветствам изявлението на Г7 и в нашата резолюция не само критикуваме, но искаме да накараме Китай да разбере, че не може да си пренебрегва международните задължения. Това не е безнаказано. И е, това трябва ясно да се покаже на срещата на върха с е, лидерите на Китай в понеделник. Благодаря. Сега думата има господин Вачиковски. Една минута. Panie przewodniczący, senior Borel, 20 lat temu polski minister. Благодаря ви, господин председател. Преди 20 години един полски външен министр заедно с американския държавен секретар създаде общността на демокрацията в Варшава. Сега отбелязваме 20 годишнината. Ето защо нашият президент Дуда беше поканен в Белия дом като първият президент който посещава Белия дом след разразилата се криза с COVID-19. Очевидно на тази среща ще бъдат обсъдени и трансатлантическите отношения. Европейският съюз трябва да търси ползите. Ние не бива да се отделяме от САЩ. Трябва заедно с тях да се борим с вируса – да се борим за сигурност. За това ви призовавам, господин Борел, както и е, службата за външни действия на Европейския съюз, моля ви да добавите към усилията на полския президент. Нека подкрепим трансатлантическите отношения. Благодаря. Думата има Комин, колегата Демирел. Президент, Сайт благодаря, господин председател. От месеци говорим за коронавируса и пандемията показва много ясно за съществуващите грешки, недостатъци в политическата система. Частните интереси имат предимство пред общите интереси бяхме при няколко години, призовахме държавите членки да не съкръщават разходите в здравните системи. Искам също така да напомня, че милиони европейци са изправени пред огромни социални предизвикателства има опасност да загубят работните си места и доходите си. И в настоящия момент Европейския съюз и бюджета и имат желание да изразходват огромни суми за изследвания в, военния, в военната област. Военните съоръжения не могат да се използват е, нито за храна, нито за е, лечение. Засилва се уражената превара, но това няма да доведе до повишаване на сигурността. Благодаря. Следващият оратор е Антони Комини Оливерес. За една минута. Благодаря. Господин председател, не може борбата с пандемията да се използва като претекст за погазване на правовата държава. Ние трябва да се водим от основните си принципи и защитата на основните свободи. Необходимо е представителите на Европейския съюз да защитават тези принципи пред целия свят – и испанското правителство, когато беше председателствано от Гонсалес през 80-те години, всъщност извършваше тероризъм. И ние отбелязахме събития в Испания точно тази седмица. Всичко това трябва да се разглежда според отделния случай, прекъсва председателят. Много се извинявам, но ще помоля оратора да се придържа към обявената тема за тази сутрин. В противен случай ние се отклоняваме от дневния ред. Бихте ли приключили изказването си? Господин върховен представител, аз се водя от етическите принципи. За това вие ще подкрепите ли тези, които извършват държавен тероризъм? Това уронва доверието в целия Европейски съюз пред международната общност. Благодаря. Благодаря. Нека напомня на всички колеги, че ние сме избрали дневен ред с три теми за тази сутрин. Ясно е, че не може да се говори по теми, които не са в предварително одобрения дневен ред. Така че, моля ви, имайте го предвид. Сега давам думата на колегата Галер. Благодаря. Економическите последици от кризата с COVID-19 ще водят и до политическо дестабилизиране на страните във всички райони, които са засегнати, включително и в районите с конфликти, защото в този момент всички заинтересовани страни там си преследват личните интереси към Китай трябва да отправиме е, призив да спазва е, разпоредбите на международното право според споразумението си с щатите. А с Израел трябва да насърчаваме диалога, така че да е напълно ясно, че анексирането нарушава международни закони и ще води след себе си сериозни последици. Затова нека да се откажат от тази идея. Що се отнася до Грузия и Молдова, например, те искат да използват кризата, за да подсилят своите позиции. Ние трябва да следваме своите приоритети в сътрудничеството. Благодаря. Сега думата има Удо Булман. Господин заместник председател Борел, дори и без корона-19, тази година щеше да бъде година на тежки хуманитарни кризи, защото преди няколко години 80 милиона души, заплашени от глад, дори и без корона, щяха да бъдат подложени и на климатични кризи. Корона, коронавирусът ще удвои броя на онези, които страдат от глад и епидемии хубаво, ние трябва да мобилизираме средства, но трябва да положим колективни усилия, за да сложим край на огромния брой смъртни случаи. Когато говорим за политиката на санкции срещу Иран и Венецуела, не искам да навлизам в целия кръг от политически въпроси, които се обсъждат, но при всички случаи Европейския съюз трябва да направи всичко възможно във всички тези места да можем да се борим срещу глада и пандемията, независимо от всякакви външно-политически проблеми. Благодаря, Удо. Следващият оратор е Хана Нойман от името на Зелените. Минута и половина. Господин Борел, уважаеми колеги, ние разглеждаме кризата с COVID като криза в здравеопазването, но ние е, сме свидетели на една друга криза, която се разгръща. Това е кризата с човешките права. Всъщност е, биват атакувани журналисти – Казва се, че те разпространяват дезинформация. Режимите също така налагат всякакви видове ограничителни мерки, които не спират вируса, но наистина всяват страх и ужас. Необходимо е да се борим с пандемията, разбира се, но всяко ограничение трябва да е пропорционално да се разбира ясно защо се налага и преди да бъде наложено да има дебат. Много често такъв дебат отсъства. Ние трябва да работим по неотложните проблеми и с е, кризата в здравеопазването, и с спазването на човешките права трябва да защитаваме своите лекари, но също така и своите правозащитници. Господин Морел, не става дума само за милиони. Европа трябва да защитава човешките права. Аз аплодирам вашите усилия, но ми се струва, че трябва да работим по-активно именно в областта права на човека. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Сикорски. Една минута. Пане Przewodniczący, по pierwsze chciałem е, Господин председател, нека първо да се възползвам от възможността да благодаря на моят сънародник е, Вашиковски, който толкова силно застъпи идеята за демокрация и единство. Е, нещо, което винаги се отстоява от ръководителите на полската държава. Затова и се надявам сега Полша да прекрати нарушаването на върховенството на закона и да се върне към е, реда и демокрацията. А що се отнася до COVID-19, надявам се, че е, ние ще си направим и приоритети по отношение на нуждите предложението на Европейската комисия ни кара да се надяваме, че ще се справим достатъчно добре, че ще останем единни. Но поддържането на много нисък лихвен процент може би ще засили разликите между страните членки. Така че сега се създават и възможности и рискове. Нека да си даваме сметка за това. Благодаря. Сега думата има Катлин Ван Брент една минута. Благодаря, господин председател. Господин Борел. Вие споменахте, че въздействието на COVID-19 върху международният пейзаж е все още не ясен, но ще бъде сериозен. Нека да взема за пример Китай. Дори преди пандемията имахме сериозни проблеми във взаимоотношенията с тази е, страна. Правата на човека, е, търговията, економиката се ръководи от държавата. Но проблемите се засилиха след кризата. Те бомбардираха Европа с фалшиви новини. Нямаше прозрачност е, за мерките срещу кризата и сега си даваме сметка колко зависим от Китай, например, за защитни средства. Трябва да сме наясно, господин Борел. Търговската политика е най-мощното средство в рамките на външната политика. Ние трябва да ги свържем а не само на думи. Ние трябва да преосмислим своя подход към Китай. Из основи. Благодаря. Благодаря. Думата има Франциско Хосе Милан Мон за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на три теми във връзка с COVID-19. На първо място видяхме, че има недостиг на международна координация – не се обменяше информация, нямаше съгласуване на действията. На второ място Европа се оказа твърде зависима от външния свят. Ние трябва да постигнем много по-голяма независимост в здравната сфера, да имаме собствен материал и ресурс, както и лекарства – 80% от световната продукция на лекарства е в Индия и Китай. От друга страна, ние трябва да помагаме и на трети страни, на нашите братя в Африка, в борбата с кризата. Европейският съюз именно за това е заделил и важ... доста голяма сума за борбата с COVID в трети страни. На трето място – ние бяхме изненадани от тази криза. Не бяхме подготвени, но видяхме, че вирусът не признава граници. При следващата криза трябва да сме много по-съгласувани и ефикасни. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Лопес за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин върховен представител. Ясно е, че пандемията беше не само най-голямото предизвикателство за човечеството от здравна гледна точка. Видяхме, че тя е предизвикателство и за международните форми и механизми на управление. Многостранните организации се оказаха твърде отслабени. Европа обаче би могла да научи своите уроци, да знае каква е външна политика да води. Повече от всякога Европа трябва да се бори за укрепване на многостранните международни институции. Това е важно за борбата с измененията на климата, здравеопазването, трябва да има сътрудничество. Европа също така трябва да намери своя собствен, независим път да защитава своите ценности и интереси, като търси, разбира се, необходимите съюзници, да се работи и с Латинска Америка, която сега търпи много тежки последици от пандемията. Благодаря. Давам думата на господин Александър Юрданов. Една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Борел, нека да поздравим гражданите на Хонг Конг, които защитават своите права и свободи, потъпкани от парламента на Китай след приемането на репресивния закон за национална сигурност. Като представител на държава, която е преживяла ужаса на тоталитарното комунистическо управление, призовавам комисията и съвета, както и всички евродепутати, да се разделим с иллюзията, че с комунистически Китай може да изграждаме приятелски отношения. Ние трябва да защитим категорично свободите на гражданите на Хонг Конг. Нашите ценности изискват да заявим ясно на режима в Пекин, че сме в състояние да прекратим инвестиционните сделки с него, да ограничим търговските си отношения и можем да реализираме политика на санкции спрямо негови функционери, така както го направихме след руската агресия срещу Украйна. Санкциите са единствения мирен инструмент за вразумяване на оцелели в 21 век комунистически динозаври. Благодаря. Думата има госпожа Лексман за една минута. Благодаря, господин председател. Ние не можем да очакваме свободата да се подарява тук така. Китай продължава да потиска върховенството на закона да не, и да пренебрегва международните си ангажименти. Решенията на Китайската комунистическа партия и на Конгреса и за, по отношение на Хонг-Конг сериозно нарушават основните права и свободи. Този закон ще въведе драконовски мерки и глоби. Мнозина от вас излязоха с обща декларация, която осъжда тези мерки. Резолюцията на нашия парламент заема ясна позиция по положението в Хонг-Конг и отстоява ценностите, на които се изгражда нашия съюз. За това и трябва да базираме на тези ценности нашата външна политика – Нека да подкрепим масово резолюцията и да защитим народа на Хонг-Конг. Благодаря. Изабел Сантош. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde a assinatura da... Благодаря, господин председател. Откакто беше подписана китайско-британската декларация за предаването на Хонг-Конг, е, се случиха много неща. Сега виждаме, че се пренебрегват основни норми, уронва се автономията на Хонг-Конг. Решението за този нов закон за сигурността в Хонг-Конг всъщност отваря пътя към допълнително погазване на гражданските свободи, както и на принципа една държава, две системи. Разбира се, че са важни отношенията между Европейския съюз и Китай, но това не означава да се отказваме от собствените си ценности. Точно обратното, ние трябва да настояваме да се спазват човешките права и международното право. Това очакваме да се случи. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Ваутманс. Пор um minuto Thank you very much, Mr. President. Dear High Representative, dear Господин Върховен председател, колеги, за мен е много ясно. Аз защитавам принцип една страна, две системи. Аз съм на страната на гражданите от Хонг-Конг и защитавам правото им на свободно изразяване агресивното потушаване на престъп на, на протестите са атака срещу демократичните права. За щастие парламентът се обединява зад една категорична резолюция, в която настоява да се спазват правата на гражданите и че настояват за спазване на върховенство на закона. В противен случай ние, международната общност, трябва да помислим за дело пред Международния е, съд. И искам да подчертая, господин Морел, 500 милиона китайски продукти се внася е тук. Разполагаме с економически лостове за е, промяна. Аз искам да работя да работим с Китай. Искам да имаме нова стратегия, но това трябва да стане като защаваме нашите ценности и интереси. Ето защо призовавам Китай. Отеглете закона за сигурност. Дайте на гражданите от Хонг-Конг автономията, договорена в споразумението една страна, две системи. Европейския съюз е за демокрация и свобода навсякъде в света. Благодаря ви. Благодаря. Думата има Мара Бизото за една минута. Благодаря. Комунистическа Комунистически Китай е най-голямата заплаха срещу нашата свобода и демокрация. Е, тук за примери мога да дам COVID-19, Хонг-Конг и други. Скандално е, че Европа, италианското правителство и пет звезди като че ли действат в съучастничество. Стига с мълчанието, стига с лъжите. Европа трябва да настоява за истината, за престъпленията, извършни от Китай. Нашите ценности и интереси не са за продан. Драги колеги, ясно е, че ние сме изправени пред економическа война обявена от Китай срещу западния свят. Ние сме ние трябва да сме готови да защитаваме нашата свобода и демокрация. И италианците, европейците, свободните хора в цял свят никога няма да бъдат роби на китайския комунистически режим. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на Асита Канко за една минута. Комисията обеща да има геополитическа поглед към ситуацията, но не виждам доказателства за това. Службата за външна дейност абсолютно се прекланя пред е, Китай. Китайците са